Liebe Kollegen, liebe Kollegen, würde ganz gerne die Sitzung eröffnen. Habe Колеги, искаше ми се да открия заседанието, но имаме малък проблем. По първата точка, за съжаление, докладчика не е дошъл, така че може да разменим реда на точките, само че и това ще е трудно, защото и другите колеги ги няма. Еми, ще трябва да се примирим с ситуацията. Какво да правим? Дали можем да започнем с точка 15, само че докладчиците в сянка ги няма. Нека да погледнем.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 Äh, Едно предложение, ако може. Нека първата точка за днес да е точка 15. Доклада на господин Марцинкевич. Или това ще създаде проблеми за колегите? Възможно е, така ли? Съгласни сте? Добре, нека да променим реда. Единственият проблем е, че госпожа Мадорел не е тук тази седмица. Палиян, Камер, Балиязи, те може би ще се обидят, ако включим тази точка като първа в дневния ред. I think Ruasi is not going to be here either. Äh, Започваме с точка 13. Атаки срещу информационните системи и отмяна на рамково решение 2005-222 ПВР на съвета. Три доклада имаме, след това имаме гласуване. След това има още няколко доклада, така че трябва да сме малко по-бързи в работата. Кристиян Елер има думата. Благодаря. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Няма допълнение към текста, който вече съм представил. Сътрудничеството между комисиите е изключително важно, особено с Комисията по граждански права и свободи. Положихме максимални общи усилия да включим въпроса за стратегиите. Разгледахме правната рамка. Много работа имахме. С Моника Холмайер работихме ефективно. Искаме да създадем един рамка за борба срещу атаките в киберпространството, да запълним всички пропуски, които съществуват в настоящото законодателство. Включихме и въпроса за проследяването, анонимността. Много важен и проблемен въпрос. Кражбата на самоличност, кибертероризъм и така нататък. От страна на госпожа Холмайер трябва да кажа, че се постигна сериозен напредък във връзка с киберпрестъпността и анонимността. В становището призоваваме за европейска стратегия. В областта говорим за економическите рискове, свързани с малките и средни предприятия, тъй като трябва да защитим възможността им да работят но трябва да ги защитим и срещу атаки. Споменава се ЕНИСА, Европейската агенция за мрежова информационна сигурност. Споменаваме използването на данни в интернет и в киберпространството. Създаваме рамка за прехвърляне на данни, като целта е предприятията, които не работят ефективно по отношение на защитата, да почнат да го правят. Кристиан Енчо. Салют опиня, domnului Eller și să îi mulțumesc pentru munca depusă. Este un... Енчо има думата. Консидер ка опиния домнула и... така. Много е важно да се предпазим от киберпрестъпления. В голяма степен доклада на Кристиан Еллер отразява и нашата позиция по въпроса. Ще подкрепим този доклад. Точно както казахме и вчера, когато обсъждахме ЕНИСА, тази агенция трябва да има по-големи правомощия и да играе водеща роля, когато става въпрос за борба срещу тези атаки в киберпространството. Ние подкрепяме е, това становище. Целта е да се намали броя на атаките и мисля, че това ще стане. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Заповядайте. Muchas gracias, е, presidente. A mí, señor presidente, me gustaría... Благодаря, господин председател. Искам само да припомня, че съдържанието на тази директива е от жизнено значение за економическото и социално развитие на Европейския съюз. И тук в Бруксел ние трябва да направим всичко възможно, за да се за да обезпечим правилното действие на тази система, защото това предполага много съществена инфраструктура за информационното общество. И само така можем да засилим нашите економически, социални и политически действия. Това беше казано и от преждеговорившите. Борбата срещу атаките представлява само една част, разбира се, съществено, но само една част от стратегията на Европа, за да се осигури надежността на нашите информационни и комуникационни мрежи. Не трябва да забравяме, че има и други рискове, освен тези атаки. Например, повреди вследствие на човешки грешки. И всички тези явления така иначе са трансгранични и следователно заплашват информационните системи. Затова е много важно да се сближи наказателното законодателство в държавите членки за борба срещу кибератаките и съответно засилването на сътрудничеството между правоохранителните органи. Аз съм съдокладчик и искам да ви опиша някои от измененията, които ще внеса в е, комисията. Това са изменения, които целят е, най-вече е, подчертаването на значението на информационните системи и във всички случаи да се опитаме да улесним дейността посредствана от тези информационни системи. Искам също така да подчертая, че заплахите върху тези системи е, са абсолютно е, реални, действителни и затова трябва да се осигури координиран и бърз отговор. И като имаме предвид нашата засилена зависимост от тези системи, е, координацията в тази област наистина е, трябва да представлява стълб за нашата дейност. Обхвата на информационните и комуникационни технологии е е трансграничен. И не само трансграничен, ами е, световен. И за това трябва да насърчим международното сътрудничество в тази област, защото на международните проблеми трябват международни решения. Освен това е добра идеята да създадем европейски координатор. Но трябва да подчертая, че тази дейност, разбира се, не трябва да се припокрива с дейността на вече съществуващите агенции. Например, както вече споменахме, Европейската агенция за, за мрежова сигурност. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung würde ich die Redezeit gerne. Господин Бутикофер, аз бих искал работата да се ускори и за това и няма да се изкажа. Председателя, да, наистина стана сложно, не ви бях забелязал. Nein. Комисията иска ли да се изкаже не? Добре, и така приключваме с тази точка и можем да преминем към следващата точка, точка 14. Европейски съюз и Китай, липса на баланси в търговията. На 11 октомври до 12 часа е крайния срок за внасяне на измененията по следващата точка. Яник Жадо е докладчик. Заповядайте, давам ви думата. Благодаря ви. Добър ден на всички. Все още не сме получили доклада по собствена инициатива на Мариел Десанес, но въпреки това няколко отправни точки. Първо, дълбоката липса на баланси в търговията между Европейския съюз и Китай. Като Европа остава нетен износител в е, е, областта на инвестициите. А в областта на, на е, стоковата търговия имаме същински проблем. Проблеми, които според нас са свързани с няколко аспекта които се отнасят първо или проистичат първо от институционален проблем. Тъй като Европа не разполага с ясна промишлена политика. Тя действа много често разделено спрямо Китай. Това го виждаме всеки път, когато има посещение от китайското правителство. Всеки държавен или правителствен глава, ръководител от Европа с голямо удоволствие подписва няколко договора, понякога <laughs> дори е, се наценяват е, с милиарди. Но всичко това не променя по никакъв е, начин подхода на европейците спрямо Китай. На европейско ниво Китай успява много често да ни раздели и липсата на промишлена политика на европейско равнище, липсата на координиран подход от наша страна спрямо Китай не позволява да отговорим на предизвикателствата, както и на възможностите, които ни предоставя Китай. В нашето становище сме подчертали няколко е, момента. Разбира се, първо този залог, е, свързан с координацията, а тя може да се основе само на една поли... европейска промишлена политика. Втори момент. Съществува и друг важен проблем, свързан с разликите в социалния, економическия модел, в защитата на е, работниците, където очевидно най-познатия и най-медитизиран проблем е, е свързан с интелектуалната собственост. И според нас, днес, и това даже и в сърцевината на, на становището на Комисията е, по заедостта, липсата на или несъблюдаването на, на, на правата на работещите участва именно в а, е, е, тази липса на баланс в търговията между Европейския съюз и Китай. Ние затова пред, предлагаме в това становище едновременно да засилим а, е, защитния елемент Тоест да намерим такива европейски средства, които да позволят обмена с Китай да стане по- справедлив, мисля разбира се за интелектуалните права, мисля за социалните права, мисля и за санитарните е, стандарти. За нас е много успешно в рамките на една европейска промишлена политика, в рамките на защитата на нашия собствен пазар, Европа да умисли форми на поставяне на условия в търговията с Китай, при които действително една част от стоките, които идват от Китай, не отговарят на нашите стандарти във всичките им аспекти. И, освен това, бих посочил и един друг елемент, който не е толкова защитен, а по-скоро активен, нападателен – получихме един отличен доклад за а, природните ресурси. Знаете, че Китай е много богат на такива и мисля, че тук има а, един сериозен залог за нас, по-специално в екологичната економика. Има прекрасни възможности за партньорство, които трябва да се използват за развиването на това партньорство, за трансферна технология и за а, защита на интелектуалната собственост. Мисля, че тук наистина имаме какво да предложим. Едно истинско партньорство с Китай. Ето това е в сърцевината на нашето становище. Една доста отрицателна прогноза върху е, способността на Европа да търгува днес с Китай, именно заради липсата на ясна европейска промишлена политика. Е, необходимост от засилване на нашите механизми за защита, от една страна защита на работещите и в Европа, и в Китай, но също така и защита на, на, на, на климата, защита на интелектуалните права. И в същото време една прогноза за едно по-добро партньорство около екологичната економика и е, ресурсите необходими за нашите две економики. Благодаря. Сърдечно ви благодаря. Нека да дам думата на колегата Пирило. Благодаря. Извинявам се, че малко закъснях. Докладът е добър. Подкрепям го. Само един коментар. Китай е важен економически партньор за Европа. Отношенията ни трябва да станат по-интензивни. Трябва обаче да има реципрочност и лоялна конкуренция. Китайците трябва да зачитат съществуващите правила. Ако погледнете правата на интелектуална собственост, е, все още има сериозни проблеми по отношение на практическото изпълнение. Надявам се, че споразумението между Европейския съюз и Китай, свързано с много милиони евро ще бъде ефективно. Европа пуска много стоки на китайския пазар, без да се отчитат разходите за научна и развойна дейност. Европейските фирми все още са обект на дискриминация. Трудно е чужди фирми да участват в търгове за обществени поръчки. Това са се проблеми на китайския пазар. Много области от китайския пазар са затворени за чужди фирми. инвестициите в Китай отиват за насърчаване на местните компании. Внася се ноу-хау от а, чужбина. Като цяло няма лоялна конкуренция. И накрая по отношение на човешките права има известен напредък в социалната сфера има известен напредък, но трябва да има реформи. Аз ще внеса изменения. Благодаря Фиона Хол. Искам да благодаря на колегата за този доклад. Той е добър. Съгласна съм с направените коментари. Има защо да се притесняваме от а, някои от протекционистичните политики на Китай. Аз подкрепям редица от елементите в доклада, е, например, ефикасното управление на редките почви, на природните ресурси като цяло, е, рециклирането, екологичната економика, това са обещаващи сектори. И мерки тук могат е, да ни помогнат да излезем извън рестрикциите, които Китай налага. Имам известни проблеми с параграф 3. Европейския съюз като цяло се облагодетелства от свободната търговия, Не трябва ние да поемаме по пътя на протекционизма, само защото сме изправени е, пред е, подобни проблеми в е, Китай. Има много продукти, освен това, които са в обращение на пазара и които не отговарят на стандартите. Китай не спазва своите обещания тук и стоките не са толкова добри, колкото е написано на опаковката в параграф 3, там където се говори за въвеждане на коригиране, приложимо на границите, обързване на търговията с условия и така нататък, ние трябва да поставим ударението по-скоро върху нашия пазарен надзор, който не е чак толкова добър. Представители на индустрията, с които съм се срещала, казват, че не се прави достатъчно, за да се гарантира, че продуктите, които се внасят в Европейския съюз, отговарят на европейските стандарти. Един от проблемите тук е, че пазарният надзор е в компетенциите на държавите членки и ще е трудно да се гарантира, че държавите членки ще отделят достатъчно ресурси за надзор на търговските стоки, така че трябва да обмислим как може да подобрим пазарния надзор – и да видим дали може да се направи нещо на европейско ниво, за да се гарантира, че независимо за кой пазар говорим, стоките, които идват отвън, ще отговарят на необходимите стандарти, за да може и да настояваме пред Китай за лоялна конкуренция. Monsieur господин президент, je crois qu'il n'est господин Енен. Мисля, че е крайно време да имаме становище по този въпрос. Още повече, че се напомням, че е, През 2008, благодаря на парламента, успях да отида в е, Китай, за да видим е, какво можем да направим. Тогава имаше огромна сума в милиарди резерв. Тогава ни се обясни в помещението на китайския парламент, че ще се опитват е, е, да инвестират много е, вътрешно, като продължават обаче да инвестират и навънка. Днес в кризата вече сме на 3000 милиарда резерва. В момента, в който европейските страни са в дълбока криза, китайците са удвоили резерва си за 3 години. Господин Жадо току-що ви бе даден е, отговора защо никога няма да стигнем до доклад, който наистина да ни накара да направим стъпка напред. Защото там винаги ни се отговаря пазара решава, а всички тези, които търгуват с Китай, са взели капиталите в Европа, за да инвестират в завод в Китай и да внесат стоката. Днес промишленото в е, Европа постоянно се оттегля. И докато нямаме европейска промишлена политика, която да цели и да отговори на необходимостта на европейските територии и на структурирането на, на Европа и на финансирането за това утре нашата промишленост да бъде конкурентоспособна, никога няма да успеем да уредим дори и малко не само проблемите ни с заетостта, не само социалните си проблеми, но не и проблемите с търговията с Китай. Това е абсолютно вярно и аз го казах и в Инта, че е абсурд ние да продължаваме да не казваме нищо, да търгуваме с държава, която продължава да, да, да отказва, да съблюдава каквито и да било норми. И патентни, и е, трудови, каквито да било. И в крайна сметка европейските предприятия участват в това дволичие. Първо като произвеждат на територията на Китай и като внасят стоки, които са произведени с европейски патенти, като нарушават всички международни права. Разликата между е, себестойността от производството от търговията е толкова огромна, че наистина е, няма за какво да говорим. Абсолютно необходимо е и за заетостта, и за нашите територии, и за нашата промишленост, за да може всички да се възползваме от, е, е, от тази търговия, трябва да развием една промишлена политика и трябва да го кажем ясно. Да, трябва да има конкуренция. Да, трябва да има справедлива, балансирана конкуренция, а не конкуренция, която се основава върху неспазването на международните правила. Е, Госпожа Хибнер. Благодаря. Искам да благодаря за изготвянето на този доклад. Е, проблема е важен. Китай не е лесна страна за разговори, когато става въпрос за виждането и за света. Така че много трудно може да имаме свободна търговия по отношение на технологията и материалите. Както казах колегите, трябва да създадем някаква външна индустриална политика спрямо от тази страна. Въпросът е да разглеждаме Китай като страна партньор, като страна, с която трябва да работим. Не трябва да разглеждаме Китай само като пазар, който поглъща това, което имаме да продадем. Много често се произвеждат стоки в Китай, които въобще не зачитат правата на човека. В Китай има съвсем други условия на предоставяне на заетост. Разходите за производство са много ниски, разходите за работна ръка са много ниски. Нека да видим как можем да укрепим тези норми, как да накараме Китай да зачита това, което ние зачитаме на нашия континент. продаване на патенти, продаване на технологии, добре, но когато става въпрос за отношения между партньори, не трябва само да размахваме пръси, и да се възползваме от тези условия на труд, които съществуват в Китай. Трябва да създадем или да се опитаме да създадем една добра външна търговска политика – Европейските предприятия се възползват от условията в Китай. Създавали сме си пазара в Китай в продължение на десетилетия и трябва по някакъв начин да се опитаме да създадем нормални условия там. Колегата Вебер. Делегацията Европейския съюз Китай, чийто заместник председател съм аз, прие преди 10 дни представители на търговската, Европейската търговска камера в Пекин. Става въпрос за лица, които наистина практикуват в китайската търговия, те преживяват в ежедневието си. И какво ни казват тези хора? Те ни казват, че въпреки огромните възможности, които представлява китайския пазар за европейските предприятия, толкова огромен, че се оказва, че в крайна сметка европейските предприятия трябва да се задоволят само с остатъците от, е, от него. На 11 декември 2001 година още бяха направени много обещания. Не всички бяха изпълнени обаче. Китай вече е втората економика в света с 11% от международната търговия и нейните предприятия са лидери в много области, включително и в е, индустриите на бъдещето, например е, фотоволтаичните пана. Но е, регуляторната рамка постоянно се променя там и Китай всъщност играе една абсолютно неприемлива двойна игра. Двойна игра, която е следната. Да се възползват е, напълно от отварянето на нашите пазари, като ограничават силно достъпа на нашите предприятия до техните пазари. И по-специално в е, онези отрасли, които са идентифицирани като стратегически от е, правителството в Пекин. Аз ще цитирам само няколко примера. От 22 000 лицензии за далеко съобщение, от издадени през 2001 година, само 14, 14 от 22 000 са издадени на чужестранни предприятия. В банковия отрасъл не китайските оператори държат е, по-малко от 2% от е, пазарния дял. В строителството нито една че едно чужестранно предприятие не, е, не участва в е, е, строителството на обектите по Олимпиадата. Можем да продължим с примерите, например в железопътния транспорт. Но разбирате какви са измеренията на проблема. И в крайна сметка имаме огромен търговски дефицит който се отруи за последните 10 години и стигна до 170 милиарда евро през 2010 година. Ето това е дефицитът регистриран за Европа в търговски обмен с е, Китай. И това засяга всички държави, включително и Германия. През 2010-та наистина бездната беше огромна, може би с изключение на Ирландия и Финландия. При тези условия няма защо да се очудваме какви са опасенията на а, публичните власти. Европейския съюз разполага със средства да а, играе на равна нога с Китай, но трябва наистина да се преразгледа динамиката на обмена, особено в настоящата криза. Трябва да имаме изисквания възоснова на два стълба – равновесието на умена и реципрочността на търговските условия. Справедлив обмен. Той се основава на два принципа. Единият принцип е реципрочността и, и другия е, е справедливостта. Двете върват заедно и не можем ние да отваряме вратите си, без да го изискваме и от тях. В момента, в който китайският премьер изисква приятелски, но настойчиво Европейския съюз да направи жест, за да отпусне на неговата страна а, статута за пазарна економика преди 2016 година, е крайно време Европейския съюз да има твърд подход върху а, търговския дисбаланс. Съществуват средства и трябва да ги използваме, защото иначе ще ни бъде все по-трудно да, да задържим натиска на общественото мнение в Европа. И за да не изпаднем в този отрицат, тази отрицателна реципрочност, наистина трябва да натиснем към едно, една положителна реципрочност, т.е. подобряването на достъпа за нашите предприятия до техните пазари. Иначе просто ще потънем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 ще ни е трудно да постигнем успех. Разбира се, че има оправдани трудности, но има и някои клишета. Например, що се отнася до защитата на интелектуалната собственост, всички, които дълги години се сблъскват с проблема, казват, че в крайна сметка има положително развитие в Китай. Не защото се подават жалби, но просто защото междувременно интелектуалната собственост се превърна в проблем на самата китайска економика и съответно и те трябва да защитават е, собствеността си, за да не бъдат атакувани и от други. Така че това е положително. Има и други положителни неща. Например, мисля, че не бива да, да се оплакваме през цялото време. Това що се отнася до реципрочността? Винаги много лесно се говори за този принцип, но ми се струва доста е, глупаво постоянно да се оповаваме на това, защото като погледнем на практика как да се въведе, става ясно, че не е толкова е, ясно. На мен ми се иска нашата комисия наистина да направи едно изслушване с е, истински експерти. Господин Жадо, заповядайте. Е Разбира се, аз смятам, че дебатът е интересен е, и е, не, би, не трябва да забравяме, че сме в комисията по промишлеността, а не по външната търговия. Винаги е трудно, когато двата аспекта се смесват. Търговския и промишления, научно-изследователския или стандартизационния. Аз тук се отнасям с разбиране към загрижеността, изразена, например, от госпожа Фиона Хол – за запазването на динамичните е, търговски отношения между ЕС и Китай в полза на потребителите. Единственото възражение тук обаче е, че грижики се за потребителите, в тази връзка малко сме позабравили е, наемния труд, е, климата, социалните права, правата на човека – е, проблеми, е, е, които са на вниманието на международната общност. И според мен на кризата, която преживява Европа, а и други днес по света, е именно и криза на тази логика, на, на господството на световната конкуренция, на безмилостната експлоатация на природните богатства, на загърбването на социалните права. И тук става въпрос за реципрочност. Аз <clears throat> разбирам тук идеята, че в края на краищата китайската страна се възползва един твърде облечен достъп до европейските пазари, в това число до обществените поръчки, а в същото време ние имаме проблеми за достъпа до китайския пазар. Но според мен няма да бъде възможно да се установи реципрочност на такъв чисто количествен признак. Колкото те, толкова ние. А, и после нека погледнем в по-широк общо е, глобален, глобален мащаб. Е, Международната организация на труда не функционира добре, е, международните форуми за климата не функционира добре. Ако вземем областта на правата на човека, аз бих казал, че и китайският режим в това отношение практически не еволюира. Далеч не така бързо, както бихме искали, и той фактически се възползва от незачитането на социалните права, за да се конкурира успешно с европейските предприятия. И ако вземем въпроса за, за валутата, не е наша работа, разбира се, тук в тази комисия, обаче, нека все пак кажем, че Г20 практически е неспособна да се справи с въпроса за е, е, китайската валута. Да, започва да се говори е, вече за това, но, но нека бъдем сериозни. Ако Г20 или Г8 бяха взели решение за нещо, което наистина да, да свърши работа, то щеше да свърши работа. И големи декларации, приказки инак чуваме. Нищо не се прави. И след като Европа е първия световен пазар, то независимо дали по линия на многостранния подход или не, Европа трябва да бъде и средище на международните стандарти. И фактически уравновесяването на отношенията няма никакъв смисъл, освен ако Европа не е в състояние да наложи на всички свои международни въщерговски партньори да е, стандарти в областта на, на паричните отношения, климата, социалните, човешките права и прочие и прочие. Благодаря. Господин Енен, ще бъда кратък. Ние сме асамблея, която изразява различно мнение и мисля, че точно това, в това е силата ни. Понякога наистина се противопоставяме, но целта е да наистина да, да можем да се изразяваме. Когато решавате да каним експерти за изслушване, мисля, че трябва да сме предпазливи. Е, Вива. Euh, господин Вебер, първо по изказването на господин Бутикофер. Реципрочността не е глупа в принцип. Какво представлява реципрочността? Ако китайците имат право да изградят участник от магистрала в Полша, европейските предприятия трябва да имат право да участват в подобни търгове в Китай. Ако китайците могат да купат Volvo Saab, то европейските предприятия трябва да могат да е, участват мажоритарно в е, капитала на подобни предприятия в Китай. А днес това е невъзможно. Който и да било, какъвто и да било строител в Европа, не може да получи повече от 50% и дори става въпрос за намаляването на 49%. Ако останат така нещата, ще видим след 10 години докъде ще стигнем. Другия вариант е ние да правим като китайците и като САЩ. Аз призовавам европейците да се защитават. Това не означава враждебност към китайците. Аз разбирам, че става въпрос за невероятен пазар. Аз не искам да му се обръща гръб, но дори обратното, но да не сме наивни и да сме динамични и е, да се отнасяме с, е, с, с, с с реалистичност към това. Благодаря. Крайен срок за измененията 13 октомври. Преминаваме към следващата точка Европейска политика на съседство и преразглеждането на тази политика. Господин Марцинкевич има думата. Дякую, пани председател. Взмъцнение регионалних вимяр в европейския... Благодаря, господин председател. Укрепването на регионалното измерение на политиката за добросъседство е един от приоритетите на тази политика за идните години. Е, целта е да закрепим и, и двете географски измерения на политиката, и източното, и южното, да поддържаме необходимото равновесие помежду им. Те са еднакво приоритетни в рамките на една и съща политика. Е, секторното сътрудничество с съседните държави придобива все по-голямо значение. Особено в областта на енергийната сигурност, възобновяемите енергоисточници и климатичните промени. Изключително важно е да укрепим и инструментите на двустранното сътрудничество. Приемането на Средиземноморската стратегия за енергийна ефективност и е, популяризирането на връзките между енергийните системи е, за пренос на газ и петрол, е, създаването на нисковалеродна економика, управлението на отпадъците, ядрената безопасност, това са все съществени елементи, осигуряващи сигурността на енергийните доставки. От съществено значение също така е да се увеличи броя на подписалите акта за енергийна общност. И аз имам въпрос към комисията. По какъв начин ще интегрирате добросъседската политика с други области на политиката? Няма съмнение, че Европейският съюз трябва по-активно да участва в диалога на световно равнище в областта на научно-изследователските отношения. Co do przeznaczenia dodatkowych alokacji na politykę sąsiedztwa do 2013. Разбираемо също така комисията да се стреми към повече бюджетни средства за тази политика на обща стоеност милиард и 22 евро. Zasady warunkowości i większego zróżnicowania oferty, w tym gospodarczej. Приветствам идеята да се поставят отношенията под определени категорични условия. Наистина, е, нашите партньори по линия на добросъседската политика трябва да е, проявят същата ангажираност, каквато проявяваме ние към тях. Трябва да прилагаме принципа повече за повече. Нарастването на търговията в рамките на добросъседската политика е, би е, следвало да се свързва с спазването на европейските стандарти. Благодаря. Следващия вратор. Господин председател, Арабската пролет категорично показа, че Европа следва да диверсифицира външната си политика в подкрепа на демократичните движения. И в това отношение ние бихме успели единствено, ако имаме интегрирана стратегия, един приобщаващ економически модел, който може да преодолее неравенствата. Съгласна съм с докладчика. Наистина, възобновяемите енергоисточници са очевидно приоритетно направление в налаждане на отношенията с нашите южни партньори. огромен е потенциала на, на, на този енергиен отрасъл за създаване на работни места, економически растеж и така нататък. Що се отнася до научните изследвания, на които докладчикът се спира накратко, е, нашата група е убедена, че нарастването на конкурентоспособността и създаването на прилични условия на труд и едното и другото се крепят на е, натрупването на знания, на научно-изследователска и развойна дейност, на иновация. И следователно тук е, трябва да се стремим към изграждане на сътрудничество в областта на научните изследвания. Ако се движим в посока към зона свободна търговия, трябва да направим така, че стандартите да се сближат е, едни към други. Благодаря. Комисията? Комисията май не желая да се изкаже. Господин Матикевич, не, не, не, непременно необходимо. Добре, с това приключваме по тази точка от дневния ред. Краен срок за изменение и допълнение 27 е септември по обяд. Ня, не виждам възражения. Прекрасно. Свършихме с 15-та точка от дневния ред. Няколко минути е, почивка ще дам сега, преди да пристъпим точно в 10 часа към гласуването. Okay. Perhaps we can start again. Oh. All on board. All cards on. Всички ли са тук? Може да започнем отново. Всички ли са си взели картите за гласуване? Изпробвайте оборудването, дали работи.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 участието на предприятията, изследователските центрове и учебните заведения в косвени инициативи по рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия. Еди нали, сега поред да вървим. Картите ви, моля. Всички ли имате карти? И така, първият доклад Жезина седемдесет и трето. Четвърти за, против, въздържали се. Отпада. За, против, въздържали се, приема се. Второ, да, против, въздържали се, приема се. Трето изменение – за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Разделно по 14 първа част за. Господин Чичестър, проблем ли има? Е, аз се опитвам, господин председател, да намеря е, е по кой от четирите доклада Жизина гласуваме. Може и да ми помогнете. Аз затова ви питам. А, значи първият доклад е с е, е, сигнатура 2011-0045 участие на предприятия, научни изследователски центрове, университети в непреките дейности по рамката програма на Европейската общност за атомна енергия. Нали е ясно? Така, не, гласуването мина, няма да прегласуваме заради това. Така, 14-то изменение, първа част. Приема се втора част за, против, държали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се. Приема се 15 за, против, въздържали се, приема се. Общо 16, 17, 18, 20 и 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към пето изменение. За проблем ли има? Госпожа Форд. Извинявам се, обаче нашите листи за гласуването въобще не съответстват на това, което вие четете. 73 ти номер ли е? Номера на листата ли? Това е доклада Бжезина. Вероятно някой може да помогне. Господин Бжезина, вероятно вие бихте могли да подскажете на колегите. Така, значи, листа по листа в реда по дневния ред, по точките от дневния ред. Следваме дневния ред. И между другото, има сигнатури, има, има кодове. Направете справка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 Приема се. Господин Томас, вие също ли не знаехте къде да гледате? Не, е, картата ми току-що пристигна, аз би гласувал против, обаче, нали? За или против? Против. Така. Значи, още два гласа за и един против, без карта. Втори доклад Жезида. 11 изменение за, против, Задържали се, отхвърля се. 15 за. Против. Задържали се, отхвърля се. 16 за. Против. 16 на английски 16. Документ, чиято сигнатура завършва с 73. Ком 2011-0073. Госпожа Хол, господин е, председател, е, проблемът е, че не обявявате измененията в последователността, в която те фигурират на нашите листи. И това прави нещата изключително трудни. Извиняйте, но това не е мой проблем. А ако групата е подала друга листа, аз следвам последователността по дневния ред. Вижте, това е официалната листа на нашата комисия, на ИТРЕ. И не знам какви са вашите проблеми, много съжалявам, обаче ако не сте сигурни, гледайте какво правя аз. Значи работим по точките от дневния ред и листите са разпространени от секретарията. Сега, господин Чичестер, ние с най-голямо удоволствие ще следваме господин Жежина, но според мен е, големият проблем е, че секретарията така и не ни е изпратил окончателните официални листи. И това поражда е, объркването. Явно и други групи е, имат е, същия проблем. И аз се опасявам, че ако някой е виновен, това е секретариатът. Добре, ще продължим нататък. Е, е трябва да продължим. Да? Моля ви. И така. Аз ще поема отговорността ако се наложи, караме нататък. Така, значи 0073. Това е сигнатурата на листата по точка 17 от дневния ред. Нула, нула, Следващото по тази листа 16-то изменение за, против, въздържали се. Ето на, върви, подхвърля се. 17-то. А не, извинете, първо. За, против, въздържали се, приема се. 17-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за,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 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно първо за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, не. Четвърто отпада, поради това, че бе прието компромисното. 21 е оттеглено. 24 то за. 24 то за. Двадесет трето е, е оттеглено. 24-то. 24-то за, моля. Против. Въздържали се, приема се. Пето за. Приема се. 25-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Задържали се. Отхвърля се. Преамбюла 12 за против. Въздържали се. Приема се. 33 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за против. Въздържали се. Приема се. И целият текст по електронен път. Започнете гласуването.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 12 не беше оттеглено. 12 остава. Става въпрос за извеждането от употреба. Извинявам се, но в моя списък пише, че е оттеглено това изменение. Затова споменавам. 12, значи ще го гласуваме. За. Против въздържали се. Приема се. Сега стигаме до 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17, 17 отпада, стигаме до 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 отпада. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част за. 24. Първата част. Проверка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Един глас повече от НП. Една карта трябва да бъде извадена от устройството. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 25. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се. Приема се. Имаме устно изменение. Прав сте. По втората част с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 Един глас от ДНП в повече. Още веднъж. Изведете картите си. Благодаря ви. Още веднъж. Приема се. Сега стигаме до четвъртия доклад Бжизина. 0072 е сигнатурата. Започваме с изменение 9. Госпожа Хол, искате да кажете нещо? Моля ли е, да ви... Мога ли да ви помоля, тъй като имах устно изменение по изменение 23, ако не се лъжа, от настоящия доклад. Може ли да повторите онова, което казвате? Може ли да кажете кога искате да се изкажете? Добре. За, против, въздържали се, отхвърля се. Номер едно. За, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 33, 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, 37. 37 казах. За, против, въздържали се, отхвърля се. Няма гласуване, няма гласуване. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиридесет и две, ако не се лъжа. 42. Прав ли съм? А, да, oben. Entschuldigung, bei що Извинявам се. Стигаме до номер 8 на комисията по бюджет за, против, въздържали се, приема се. 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за. Госпожа Хол искаше да каже нещо. Благодаря. Искам да предложа устно изменение, само лингвистична промяна, тъй като има проблем с превода. Изменението на госпожа Валян казва на английски Relating to nuclear safety, not nuclear security.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 Още веднъж един глас от НП в повече. Приема се. Точка 20. Поздравления за докладчика. И така, е, доклада на Каринс.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 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 7 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 8 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 38 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Какво искате да проверите? 38, проверка на 38 с устното изменение. Малко късно, но добре.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 две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 46 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. И Крайното гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Господин Каренс, готово с единодушие при социалистите. Така, следващата точка. Това е най-лесната част. После ще дойде трудното. Кой е съгласен с това изменение? Никой? Против? Устно изменение. Приема се въпроса за устните отговори. Кой е за? Против? Да, говорим за последното гласуване. Дали ще зададем устен въпрос? Да, наистина много е трудно, нали? Все пак, кой е за, въпреки че аз го представям, кой е против, кой се въздържа? Единодушие е невероятно. Аз наистина съм много привилегирован да живея този миг – много ви благодаря. Сега преминаваме към следващата точка. Благодаря ви за гласуването. Сега можем да продължим с дневния ред. Стигаме е, до 22 точка пътна карта за постигане на конкурентоспособна економика с ниска въглеродна интензивност за 2050. Господин Перилов сте докладчик, заповядайте, но моля ви се, ако искате да говорите, просто напуснете залата. Аз предпочитам да останете тук, наистина, за да изслушате нашия колега Пирило, но ако наистина се налага да говорите, моля ви навън. Господин Перило, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Съобщението на Европейската комисия по пътната карта до 2050 година е сигурно едно от най-важните и най-сложните съобщения и тема, с която ще ни занимава за следващите месеци с широк политически дебат. Трябва да си представим такива сценарии, които да ни доведат до намаляване на емисиите в следващите 40 години. Предложения сценарий на комисията изисква наистина много сериозни усилия от страна на електрическия отрасъл. До 2050 година там трябва да се намалят емисиите с 100%. И иска се намаление на 80% в други отрасли. Явно се говори за индустриална революция. Трябва да се преобмисли цялата социално-економическа система, която трябва да осъзнае по-добре собствената си енергоемкост и да се предвиди едно ефективно използване на основните ресурси. Избор, по който ние трябва да се произнесем, е труден, още повече, че живеем в несигурни економически времена, които не насърчават частните инвеститори. Много често как се питаме как трябва да се поредат, породат съответните економически възможности за намаляване на тези емисии с 80 до 90% до 2050 година. Явно е, че трябват сериозни политики, преосмислени, за да призовем наистина за сближаване на всички политики. А в същото време трябва да останем реалисти, за да може европейската економика да остане и сигурна в областта на енергетиката. Дълъг е пътя пред нас, очевидно, и ще трябва наистина да разгледаме различни мерки, защото нито една индивидуална мярка няма да бъде достатъчна, за да може да се намали по този драстичен начин емисията на въглероден двуокис. Според мен има приоритети, по които трябва да наистина да се намесим. Разбира се, науката ще има централна роля, трябва да се развиват нови технологии с съответните аспекти, свързани с възобновяемите енергийни източници. Очевидно е, че тези възобновяеми източници трябва да залегнат много по-силно в научно-изследователската сфера, защото според мен за сега е, там наистина не се развиват достатъчно изследванията, е, включително и в седмата рамкова програма. Това, което е много важно е енергийната ефективност да нарасне и мисля, че за момента това е най-важният ни приоритет. Ние всички знаем, че целта от 20%, по 20% енергийна ефективност до 2020 година ще бъде трудно постигната. Съответно, трябва да се съоточим усилията си, за да можем да постигнем тази цел. Ще трябва да мислим за такива цели, свързани с енергийната ефективност, които да са правно обвързващи. Трябва да действаме и повече чрез интервенционен план. Трябва да се направят инвестиции в съответните енергетични инфраструктури, в мрежите. Комисията призовава развитие на енергийните инфраструктури, но нямаме усещането, че операторите наистина имат пряк интерес да засилят дейността си в тази област. Мисля, че трябва да обърнем специално внимание на риска на теча на въглерод. Знаете, че има отрасли, е, които ще бъдат е, всъщност наказвани е, във втората фаза на системата за обмен на квоти след 2300 година. Разбира се, трябва да се избира избегне изкривяването на конкуренцията вътре в Европейския съюз, струва ми се очевидно, че ще трябва много бързо да проведем дебат по финансовите средства, които ще трябва да се използват, за да се постигнат политическите цели, определени в пътната карта. Разбира се, без такива мерки е ясно, че няма да може да се въведе инвестиционна система за новите технологии които да се прицелят в една такава енергийна ефективност и ниско въглеродна интензивност. Ясно ни е, че регулаторната рамка трябва да бъде напълно ясна, за да може да бъде прията от операторите и да могат да бъдат постигнати целите. Благодаря ви. Колегата Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Както всички знаем, Европейския съюз едностранно пое ангажимента да намали емисиите на въглероден диоксид с 20% до 2020 година спрямо нивата от 1990. Съвета взе решение да допълни тази цел с нещо много по-амбициозно в средносрочен план до 2050 година. Процента отива вече някъде между 80 и 95 до 2050. Така че на лице е необходимостта Съюза да координира всички свои действия и политики, за да се постигне тази средносрочна цел. И тази пътна карта е добро средство за постигане на целта. Въпреки всичко, пътната карта трябва да отразява политическото и економическото положение на Съюза към днешния ден и условията, в които ще се стремим да постигаме целите. Два конкретни коментара, два важни елемента. Ние сме в средата на економическа криза, която едва ли скоро ще приключи и на второ място ние сме сами, когато се борим за прилагане на мерките за устойчивост и защита на околната среда. Вярно е, че някои страни се опитват да ни следват, някои новопоявяващи се економики, като Китай или Бразилия, но нека да не забравяме, че в момента сме сами. В тази връзка, нека да направя няколко бележки. Първо, би трябвало да разчитаме на частния сектор да повиши нашата конкурентоспособност на приемливи нива. За да стане това, първо трябва да се привлече капитал. Това е отговорност на политиците. Те трябва да създадат е, необходимата добра политическа и регулаторна среда за това. И на второ място, свободната пазарна економика трябва да работи наистина свободно и да бъде предсказуема в дългосрочен план по отношение на енергетиката, тъй като тя е основното средство за постигане на ниско въглеродна економика. Пазара на енергийни ресурси има ясна роля и там трябва да се създадат равни условия за участие, за да се изпълнят целите на схемата за търговия с емисии. На 4 февруари тази година правителствените и държавни ръководители на Европейския съюз потвърдиха, че схемата за търговия с емисии трябва да остане основното средство за постигане на нисковъглеродна економика. За момента намаляването на въглеродните емисии зависи основно от а, субсидии, а субсидиите изкривяват пазара. Ако вземем предвид дългосрочната стратегия, проблема е, че избора, който бизнеса прави, не може да се основава само на субсидии. Защото това води до тотално изкривяване на пазара и се отразява зле на дългосрочната визия. Вярно е, че СТЕ вероятно би могла да бъде подобрена, особено когато става въпрос за прозрачността, но изключително важно субсидиите, които изкривяват цените на въглерода на международните пазари е, да бъдат премахнати. Не трябва да се създават драматични, краткосрочни последици, е, но в дългосрочен план субсидиите трябва да се премахнат. Това няма да е лесно и трябва да има подробно планиране. Е, и би трябвало да загърбим своите изборни интереси в краткосрочен план. В дългосрочен план обаче може да разчитаме на стратегически решения като това. Не само трябва да инвестираме в научна и развойна дейност за постигане на тази ниско въглеродна економика, но и трябва да дадем бърз достъп до европейските пазари и освен това, работната сила би трябвало да се приспособи към нуждите на пазара чрез придобиването на нови умения и компетенции. Затова проектите като ИТЕР, например, и проектите за улавянето и отвеждането на въглерода са много важни. Малко по-късно ще обсъдим част от тези елементи за енергийната ефективност. Освен това, мрежата, мрежите за електричество трябва да са взаимно свързани и да са оперативно съвместими. Ако не започнем да ги свързваме, бъдещето на енергийната сигурност е обречено. Когато говорим за инвестиции, особено в тежки времена като днешните, трябва да подчертаем, че е, зеления характер на, на економиката, на инвестициите е скъп. Нека пазарите да отразят разходите реалистично, нека да изпратим правилните послания към инвеститорите. Като целта е да имаме в крайна сметка стабилност, създаване на работни места, научна дейност, е, с цел създаване на зелени работни места и зелено развитие този доклад е изключително навременен и е дошло времето за решения, които ще проработят на практика, ще доведат до зелена економика, зелена економика, която трябва да се установи в контекста на настоящото тежко положение. Като докладчик в Сянка, трябва да кажа, че оставам с най-добри впечатления от казаното от господин Пирило. Благодаря. Колегата Франко искаше да се изкаже. Нека да се опитаме обаче да бъдем малко по-кратки, защото имаме и други доклади. Колегата Франко има думата. Микрофона на оратора не е включен. Благодаря, господин е, председател. Е, Бих искал да кажа няколко думи относно директивата за енергийната ефективност. Аз мисля, че комисията малко е задълбочила детайлите. Разбира се, намеренията и не са спорни, не могат да бъдат оспорени, но степента на детайл по-скоро навежда на мисълта за регламент, отколкото за директива. А тук става въпрос за насоки към държавите членки. Аз бих искал а, а, да запазим духа на документа от 10 юни 2011 година, е, където даваме достатъчно свобода на преценка на държавите членки в енергийната област. Обръща вниманието ви също така на член 10 за когенерацията. Отново, твърде детайлен, твърде подробен е този член. Сигурен ли сте, че говорите по точката от дневния ред? 22. Не, аз исках да кажа няколко думи за директивата за енергийната ефективност. Благодаря. Те благодаря. Няма проблем. Госпожа Хилбнер има думата. Благодаря, госпожи и господа. Съобщението е относно бъдещето в прогнозите е, за по-нататъчното развитие на нисковъглеродните технологии. Също така е, става дума за не особено благоприятната среда по настоящем е, за правене на нови разходи, за економия на енергия. И макар и времевия хоризонт да е около 2050 година, т.е. мерките ни ще ползват нашите деца и внуци, никога не е твърде рано да се започне. Европейският съюз тук се каза поемал твърде тежки за себе си задължения – но пък ефекта за околната среда, мисля си, струва. Трябва да имаме предвид и, и времевата, и финансовата перспектива. Тоест, дали само енергийната ефективност е достатъчна, за да повишим нисковъглеродния характер на економиката. Дали не следва да нараснат разходите в научно-изследователската и развойната област. Дори при нарастването на относителния дял на новите, така наречени зелени енергоисточници, те самите ще се нуждаят от енергия. Знаете, енергия се изразходва дори при производството на енергия. така че иновации са необходими. Нашите потребители, също трябва да направят необходимото, за да повишат енергийната ефективност на своите имоти. И така, енергийната ефективност трябва да се увеличава както при източника, така и при крайния потребител. И при това без подходящо финансиране и непрекъснати корекции на финансирането няма да отидем кой знае колко далеч. Не можем непрекъснато да субсидираме ако ще субсидираме, те трябва да бъдат насочени към най-ефективните решения. И накрая, господин председател, нещо, което не намирам в доклада, енергия се изразходва и при е, добиването на суровини и материали. Така че и е, чрез вторичната преработка или рециклирането на суровините и материалите също бихме могли да спестим енергия. Докладчикът е, казва, че не можем е, сами да опазваме околната среда, трябва да държим сметка за мерките, които приемат съседните страни. Е, но е, трябва да разгледаме нещата до 2020 година и от там нататък. До 2020 година ние сме приели свои показатели. Знаете, 20 или 30% намаление, но от там нататък какво? И тук нашата комисия е, трябва да се справи с е, предизвикателството. Смятам, че е, трябва да мислим за нуждите на промишления отрасъл. А те най-вече се свежда до една стабилна инвестиционна среда. И при това би трябвало да изразим подкрепата си за мерките, които вече са приети. Комисията настоява за поемането на определени ангажименти е, от е, производствените предприятия, но трябва да видим какво всъщност желаем да намалим парниковите емисии или да запазим економиката си. Е, целите, които са прияти по-настоящем са добри, но ако ще се намалят показателите, не може да не е, помислим за равнището на потреблението, за структурата на потреблението и за емисиите, които поражда то. Не сме се занимавали сериозно с това и мисля време е. Благодаря, господин председател. Мисля, че ще разпознаете цитата, че има криза, когато стария свят не иска да умре и новия не може да се роди. Мисля, че това въжи и за енергийния отрасъл. Аз чух господин Видал Карас, но не съм сигурен, че добре разбрах. Когато каза, че не желая да има публични субсидии за предприятия прекалено дълго време, дали добре тълкувам, че той иска да се премахнат е, безплатните квоти, въглеродни квоти, защото това е един вид субсидии. Когато казва, че трябва да има амбициозни и ясни цели при промяната в климата, трябва ли да тълкувам, че наистина трябва политическите цели в енергията, за климата, всички цели на Европейския съюз трябва да отговарят на научните предупреждения и научните доклади. Защото се знае, че в такъв случай ще трябва веднага да си поставяме сериозни цели за 2050 година, т.е. 95% намаление на парникови газове, защото това ни казват научните работници. И това ще бъде препоръката на панела от експертите след следващите 2-3 години. Или ще си поставим по-низки цели и за климата, и за економиката, като се знае, че ще трябва да се усъвременяват следващите години и че това създава нестабилност и непредвидимост за нашите предприятия. Освен това трябва да му напомня, че когато се казва, че само Европа се придържа към така амбициозна сел, нека да припомня, че въпреки Фукушима, Япония продължава да се придържа към 25% намаление на парникови газове до 2020 година. И ние знаеме, че тази японска цел е много по-амбициозна и по-сериозна, отколкото целта 30% на европейско равнище. Затова ми се струва, че не защото в момента сме в финансова, економическа, огромна криза, трябва да се отказваме от значението на промените в климата и най-вече от значението на економическия и социален потенциал на една енергийна революция. Последен момент, господин председател. Въпроса за по-скоро линейния подход на комисията. Трябва да сме сериозни. Не можем да считаме, че трябва да се съблюдават целите и в същото време да си казваме, че ще чакаме, за да положим усилията, за да намелим парниковите газове. Знаеме вече нещата от научна гледна точка. Знаем, че от економическа гледна точка също е по-добре, по-рано да изпратим съответните послания и сигнали, защото по-малко ще струва след това и от гледна точка екология, и от гледна точка финанси, и от гледна точка промишленост, и от гледна точка общество. Затова приключвам, че трябва да сме наистина на, на, на един линейен подход, защото това е предизвикателство и за науката, предизвикателство и за е, е, справедливостта в е, бюджета, в равнопоставеността в бюджета защото Европа ще поеме 16% от бюджета, а знаете какво е населението. Това означава, че на международно равнище няма да може да е, запазим такава цел. И затова още от сега трябва да кажем, да спрем да се страхуваме. Благодаря. Сега ще трябва обаче да избързаме малко, е, иначе няма да приключим с дневния си ред. Ще дам след малко думата отново на докладчика. Моля ви се, бъдете кратки. Дама господин Жадо е, ме засегна пряко и за това мисля, че е признак на добро възпитание да му отговоря. Не, не. Вижте, е, има и други колеги, които са искали думата. Е, сега, ако всички се съгласат вие да говорите първо, добре, но иначе не. Колегата Дейвис, съглас... Херцог, съгласни ли сте той да мине пръв? Добре, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Жадо, Аз когато говоря за това дългосрочно да се премахнат всички субсидии, а, говоря за това, че не трябва да има изключения. Защото трябва силата на пазара да предостави по най-ефективен начин а, пътя към нашите цели. Затова аз не правя изключения тук. И още нещо искам да ви кажа, че няма противоречие между различните цели на нашата политика спрямо намалението на емисиите. Намаляването на емисиите са положителни за околната среда, но също така положително и за конкурентоспособността на нашата економика и за продоволствената сигурност. Така че няма никакво противоречие тук. И накрая. Трябва да отчетем факта, че в краткосрочни темпове кризата ще въведе един много силен финансов стрес върху правителствата, върху регионалните и местни органи. И това ще има ефект върху субсидиите. Ние просто не можем да пренебрегнем този факт. Благодаря, колегата Хол. I think it's important that we don't благодаря. Мисля, е важно да не изпадаме в е, униние. Е, господин Видал е, обикновено не е такъв, но, но явно сега нещо е изпаднал в униние. Да, нещата се променят, но нека не забравяме, че всяко време на промяна е време на възможности, не само на заплахи. И би следвало да се отнасяме по-положително към възможностите. Чува се тук, че ЕС бил изолиран, но един друг начин, по който бихме могли да погледнем на това, е да кажем, че Европейският съюз е пионер. Изпреварил е останалата част от света – и ако успеем да постигнем по-висока економическа и енергийна ефективност, бихме реализирали огромно предимство. И ако сме пред всички останали в областта на нисковъглеродните технологии, останалата част от света ще купува от нас. Така че според мен това, че ЕС е сам в случая е възможност, предимство, а не недостатък. След това в доклада се казва, че енергийната ефективност е трудно постижима. Вярно е, че за сега изоставаме от показателя 20%, само на 10% сме, поради което действа и директивата за енергийната ефективност. Но ако заработим от сега, много лесно ще стигнем до 20% и така пътят към нисковъглеродната економика ще бъде далеч по-ефтин, отколкото сочат разчетите. Благодаря. Госпожа Херцог, благодаря, господин председател. Няколко бележки. Е, нека да започнем с това изпреварили сме останалите или не. Въпросът е не е, е, е необходим. Трябва просто да гледаме пътната карта е, и трябва да бъдем бързи. Дали ще изпревариме останал въпрос? Докладчикът е съставил и много добър доклад. Имам само някои дребни забележки така, за последователност. В трета точка докладчикът говори за по-висока степен на, на обвързаност с общностните програми. Аз би казал и вътрешна непротиворечивост на отделните общностни програми. И вътрешна последователност трябва да добавим. Когато говорим за финансови средства, оказва, готови сме е, да пролеем кръв, е, да пожертваме живота си едва ли не, но не и да се бръкнем в джоба е, ето за това трябва да се говори, т.е. по финансовата рамка. И после, по пътя към 2050 година, има е, една междинна спирка на 2020 и а, е, ние трябва преди всичко да си спазим а, е, ангажиментите за 2020, пък тогава да видим какво ще правим до 2050. Поздравление за, за докладчика. Много добре е, че парламентът взема становище за пътната карта до 2050. Така, сега докладчиците в сянка, комисията, колегата Дейвис. Благодаря, господин председател. Аз оценявам взаимодействието на, на докладчика с нашата комисия от околната среда. Аз съм впечатлен от характера на дебата тук. При вас сякаш той е по-зелен, отколкото в Комисията за околната среда. Сякаш всичките ни предразсъдъци се разсеяха през този половин час. Предстои много важно гласуване следващата година в парламента. Знаем, че за сега единствения показател, който е приел Европейския съюз е 20% до 2020. А пътната карта полага показателите за 2050 и междинните цели към 2300 и 2400. И разбира се, ако, ако приемем всичко това, то комисията ще предложи много политически и юридически инструменти за постигането на тези цели. По настоящен път та карта обаче е заседнала в съвета и ние няма какво да направим. Така че ако се запази това положението и на всичко отгоре парламентът отхвърли пътната карта, това ще бъде изключително неблаговиден сигнал, е, както за световната общественост, така и за е, нашата промишленост. В околната среда обсъдихме два въпроса. Първо, смятате ли, че има е, световно затопляне? Подкрепяте ли становището на мнозинството учени по света? Е, има някои членове на Комисията за околната среда, които твърдят, че нищо подобно нямало, всичко се дължало на слънчевата активност, на вулканите и така нататък. Аз съм впечатлен, че тук е, от вас никой е, не каза нещо подобно. Няма научна общност, честно казано, няма академия на науките, която да не споделя мнението на повечето учени за това, че глобално затопляне има. Другият въпрос е дали Европа да върви напред сама при е, липсата на международно споразумение. Да настояваме ли поляците да закрият е, е, електроцентралите си на въглища, докато Китай открива нови и нови. И наистина в интерес на Европа, в економически интерес на Европа е да гледа напред към бъдещето. Да, Китай е, отваря нови и нови е, електроцентрали на въглища, но работи и по е, нисковъглеродните технологии и се, бър, и се, и се движи много бързо Китай. Така че какво ни очаква в бъдеще? може ли да очакваме през 2030 година все още който и да било да се ослане на конвенционалните въглешни електроцентрали? Едва ли. Така че ние трябва да, да гледаме напред към бъдещето и да, да, да, да направим така, че да не изостанем от е, далечния изток, например в е, фотоволтаичните технологии. Е, в сравнение с Великобритания, например, през 50-те години, тогава Великобритания беше една световна промишлена сила. А, обаче след това не, не вложихме достатъчно добре средствата си. Германия се оказа економическото чудо, както сега е, е Китай, и Великобритания е в стагнация от тогава насам. И тук най-вече говорим за енергийния сектор. Асоциацията Европейската на производителите на електроенергия имат също своя пътна карта за намаляване на въглеродните емисии и, и тя е дори по-оптимистична от нашата. Не бива да ограничаваме, между другото, атомната технология, атомните електроцентрали. Трябва да използваме всички е, възможни технологии. И освен това да укрепяваме схемата за търговия е, с емисии. Съжаление обаче, е, цената на въглерод по схемата за въглеродни емисии е далеч по-ниска от това, което очакваме. Очакваме да е 30-40 евро на тон, нищо подобно. Така, сега някои от нещата няма защо да се решават а, сега. Може през 25-та, през 30-та година да говорим за е, намаляване на тавана. Но е важно инвеститорите от сега да ориентират инвестиционната си програма, защото знаете, това са дългосрочни проекти, отнемащи десетилетия. Благодаря. С това ще приключа, господин председател. Светът се променя много бързо. В световната економика ще има печеливши и губещи от това. Нека заложим на бъдещето, умолявам ви, и да се окажем сред печелившите. Благодаря. Сега, значи, 11 октомври за изменение и допълнение, 11 октомври по обяд, следващата точка от дневния ред, 23-та, е, въздействие на финансовата криза върху отбранителния сектор, докладчикът. Благодаря. Проектостановището е свързано с въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите членки на Европейския съюз. Това е проектостановище за целите на Комисията по външни работи. За първи път ще говорим по това становище. Нека да обясня каква е процедурата в началото. Какви бяха източниците ни? разгледахме една публикация относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната. Това проучване беше за целите на Комисията по вътрешно сигурност и отбрана. Допитахме се до експерти, до представители на отбранителната индустрия, Имахме известен проблем с тази тема, въздействието на финансовата криза върху отбранителната промишленост. Темата е изключително сложна, всички са единодушни. Съответно, тази сложна тема се опитахме да я обобщим и разбием в четири параграфа, които следват логично един от друг. В първия параграф се казва, че продължаващата финансова криза може да окаже неблагоприятно въздействие върху европейската отбранителна промишленост. Първата вълна на кризата не е повлияла толкова отрицателно, но в последствие може да има значителни съкръщения на бюджета, свивания или забавяния в програмите, съответно ще има отрицателно въздействие върху сектора. Във втория параграф се говори за това как отбранителната промишленост се характеризира с различаващи се национални политики. Националните политики са много различни в отделните държави. Има сериозни контрасти. Разпоредбите и правилата са категорични. Има критерии свързани с сигурността, които осложняват сътрудничеството между страните. В третия параграф споменаваме, че различните национални политики и конкретния характер на този сектор осложняват целият процес В цяла Европа се полагат усилия за началото на сътрудничеството, за да се постави такова начало. Европейската агенция по отбрана ще играе важна роля. НАТО ще има влияние, защото в рамките на НАТО различните държави се срещат. И в последния параграф вече се дават конкретни мерки, които могат да смекчат въздействието на финансовата криза. Говори се за усилие за създаване на сътрудничество, мерки, свързани с отбранителния пакет от 2009 година. Тук се опитваме да засилим конкурентоспособността. Още веднъж трябва да кажа, че в този сектор има много различни влияния, нещата са изключително сложни. научната и развойна дейност ще имат важна роля и сътрудничеството между държавите членки е от голямо значение за бъдещето. Що се отнася до сроковете, няма да... Просто искам да благодаря на моите колеги от администрацията, всички, които помогнаха за написването на този текст. Текста беше създаден по време на почивни дни. Нямахме много време. Крайният срок за изменения е 11 октомври Гласуването би трябвало да е на 10 ноември. Очаквам с нетърпение работата с докладчиците в Сянка. С удоволствие сега ще изслушам вашите коментари, които ще допринесат, според мен, за подобряването на доклада по тази толкова важна тема. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за първите идеи, които сподели с нас. Искам също да кажа, че има един много интересен доклад от Комисията външни работи. И нашата комисия по промишлеността трябва наистина да каже дали тази тема я интересува или не. Казвам го, защото аз бях докладчик за оценката на половината мандат на седмата рамкова програма. И крайна сметка научно-развойната дейност в отбраната е едно от условията за да се постигне някакво ниво на индустриализация в Европа. И винаги, когато съм казвал, че това е важно за нашата комисия, винаги съм бил в младсинство. Затова нека да го кажем сега. В двойно по-големи зали от тази сме организирали срещи с индустриалци и винаги индустриалците са казвали нас това ни интересува и нека Европейския съюз се поинтересува от нас. За това тази тема трябва да се вземе много насериозно. От края на студената война всички държави членки съкратиха отбранителните си бюджети много преди кризата, а в крайна сметка по време на кризата публичните финанси са още по-редки. И в крайна сметка държавите членки се организират двустранно. Последното споразумение е хронологически е между моята държава и Великобритания, т.е. Франция и Великобритания сключват много важно двустранно споразумение. мисля, че сега е дошъл момента вече много сериозно да подходим към научно-развойната дейност в отбранителния отрасъл. Европейския съюз изразходва четири пъти по-малко фондове за наука, отколкото щатите и в този отварящ се свят да кажем, че ние нямаме нужда от отбрана е абсурд. Абсурд за сигурността на нашите народи. За това трябва наистина внимателно да подходим към тази тема. Европейската агенция съществува, съществува и правно основание с член 45. Агенцията не разполага с никакъв бюджет на практика, така че ние трябва да видим дали ще има политическа воля. Вероятно можем да намерим такова политическо мнозинство по идеята да се инвестира в а, а, техника с двойно предназначение, т.е такава, която ще служи и на гражданското общество, и на отбранителния е, сектор. Наистина, нашата комисия има какво да каже. Това е нейната роля, разбира се, в допълнение с е, Комисията по външните работи, да се интересува от този индустриален аспект, в съчетание, разбира се, с е, е, научно-развойната дейност. Поздравявам докладчика точно в тази връзка и мисля, че ще можем да намерим добрите формулировки, за да можем да постигнем сериозни економии. Ако всички държави членки мислят заедно, и в митниците, и в, въз... и в дипломацията, мисля, че има толкова много теми, които можем наистина да, да сложим на куп за да постигнем някакви економии в нашите държави членки и да споделим научните си е, бази. В крайна сметка да разполагаме с най-добрите инженери в света, да въведем и съответно е, висшите учебни заведения и техните научни работници. Всичко това е част от тази е, амбициозна и горда стратегия в Европа, защото защитаваме населенията, отбраняваме нашите народи и е, по този начин е, има какво да кажем в тази политика. Благодаря. Господин Вибър. Le secteur de l'armement Отбранителният отрасъл представлява 240 милиарда евро дейност. 400 хиляди преки работни места в Европа, милиони 800 непреки работни места, значи общо над 2 милиона. 40 милиарда евро износ. Така че това не е незначителен отрасъл, освен цялото му значение – връзка с стратегическата независимост и политическата самостоятелност на нашия континент. Днес ефекта на економическата криза и намаляването на инвестициите вследствие е, е осезаем, сериозен и се задълбочава от много жестока международна конкуренция, включително и вътре в Европа. Всички тези фактори е, наистина създават е, заплахи за отрасъла. Освен това, това се задълбочава е, заради валутните проблеми и еврото-долар, съотношението еврото-долар. Нашите предприятия трябва да привилегироват е, извън европейски партньорства за целта. И ако така остане тенденцията, какво ще стане с нашето желание да има интегриран европейски пазар в отбраната? Бе вече подчертан важния момент от нашия колега. Става въпрос за това, че Европа наистина изпуска технологични капацитети. И може да се окаже е, драматично това положение. През 2009 година САЩ изразходва 160 милиарда долара в тази област, в научно-развойната дейност, а само 30 милиарда са в Европа. Просто няма да стигнат тези суми, за да се надяваме да останем на водеща позиция. Разбира се, не става въпрос само за пари. Могат да се направят усилия, за да се рационализират разходите и да избегнем раздробяването, включително и на кредитите за наука. Трябва да обединим и техническата експертиза, и да засилим връзката между гражданската наука и съответно отбранителната наука, така както сме го правили в други отрасли, например в далекосъобщенията и в космическата индустрия. Счита се, че 60% от науката в отбраната имат ефекти в гражданското предназначение. За съжаление, обаче политици продължават да е, твърдят е, неверни неща. Е, международните интереси в случая са много изострени и вследствие на това европейското сътрудничество запада. От 80-та година насам, с стартирането на големи програми като Трансал, като мис, мисал, като Милан, като хеликоптер NH90 или Eurofighter. Никаква друга програма от тогава не е стартирана. Че говоря за 80-те години. В момента затрудняваме, и вчера се каза, програмата е, ГМС за сателитите. Вследствие на бюджетните затруднения всеки се опитва да си запази собствения капацитет, без да си даде сметка, че по този начин именно се изправя пред риск да загуби окончателно капацитетите си в това международно съревнование, което става все по-жестоко. Кризата и а, абсурдността на, на дублирането на усилията в Европа наистина би трябвало да ни доведат до а, по-удовлетворителни производства и по-ефтини производства. Ще трябва наистина да реструктурираме този отрясъл, защото ако не го направим, е вероятно да загубим и компетенциите си, и цялата ни отбранителна промишленост, а това ще е фатален е, удар върху нашата стратегическа независимост. Това обаче не е неизбежно при условие, че бързо въведем европейска политика, която да е способна да се даде път на една солидна отбранителна промишленост. За това съм напълно съгласен с доклада на колегата, защото там наистина се казва, че може да се върви към такава политика. Там чета в точка трета едно изречение, което искам да променя обаче – там ни предлага да признаем, че индустриална политика за обща отбрана изглежда уместна от економическа гледна точка, но все пак е рискува да наруши е, държавния суверенитет. Ако искаме да запазим държавния суверенитет в ущърп на обща отбранителна политика, ще загубим суверенитета на държавите членки. А трябва да привилегироваме сътрудничеството. И не можем да умножаваме е, производството и техниката, защото всички просто ще загубим е, на нашия континент. Благодаря. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár slov na závěr. Já bych chtěl velmi poděkovat. Благодаря. Само няколко коментара. В заключение искам да благодаря на всички за приноса към дебата. Господин Оди зададе въпрос дали нашата комисия трябва да се занимава с проблема. С оглед на разискванията до тук, аз съм убеден, че настоящата тема е в правомощията и компетенциите на нашата комисия, защото научната дейност е изключително важна за отбраната. Виждаме какво се случва недалеч от Европа, в Северна Африка. Тези събития ни убеждават, че е важно да се окаже подкрепа на отбранителния сектор. В същото време, нека не забравяме, че високите технологии се изпълняват използвах първо в цивилния сектор и след това в сектора на отбраната. Франция беше добър пример в това отношение. Много отлични продукти бяха създадени в тази страна. Съответно, аз си мисля, че трябва да се действа. Очаквам с нетърпение дебатите и в бъдеще. Колегата спомена крайния срок аз ще повторя крайния срок за измененията 11 октомври, 24-та точка сега енергийна ефективност отмяна на директиви 2004-8. Клод Тюрмс. Uh, thank you, Chairman. Uh, so today... Благодаря. Днес исках да представя основните си тези и да видя как ще реагирате. Освен това, днес трябва да вземем решение относно крайния срок за измененията. Изпратих предложение за крайен срок за измененията. Предварително смятах това да е 20 октомври. Моя доклад обаче малко закъсня. Затова предлагам да имаме крайен срок 27 октомври. Заедно ще вземем решение днес. По същество, Преди малко обсъждахме пътната карта до 2050 година, обсъждахме финансите, въздействието върху индустрията. Става ясно, че законодателството, което обсъждаме в момента с, с с тема енергийна ефективност, е свързано от една страна с измененията в климата, от друга страна с въпроса за финансирането което е толкова трудно в тези бурни времена. Всички експерти по климата знаят, че имаме тази цел за двата градуса и енергийната ефективност ще допринесе за постигане на тази цел. Трябва да подобрим своята енергийна ефективност, да спестяваме повече от електроенергия, за да постигнем тази цел от 2 градуса, не повече от 2 градуса за топляне на климата. Енергийната ефективност допринася значително за постигането на целите, свързани с спирането на измененията в климата. Освен това. На второ място, баланса в економиката и потоците? Осъзнаваме ли, че економиката губи повече от 400 милиарда всяка година поради средства, които даваме на страни, в които има петрол и газ и от които ние ги получаваме. 400 милиарда Защо даваме толкова пари? От една страна нашите запаси на полезни изкопаеми намаляват, от друга страна проучванията на експертите показват, че поради ново развиващите се и появяващи се економики, Китай, Индия, Бразилия, цените нарастват поради тяхната консумация. Затова аз предлагам да орежем, да съкратим средствата, които даваме за енергийни източници. Аз не съм съгласен да губим всяка година 400 милиарда. Чрез настоящото законодателство намаляваме с 50 милиарда тези средства. 50 милиарда ще се появят за инвестиции в малки и средни предприятия в Европа, в сектора на строителството в Европа и те ще помогнат и за е, това нашите индустрии да бъдат по-малко енергоемки. Настоящата финансова криза е не само финансова, но и фискална и социална. И е, това трябва да се отчете по отношение на средствата. Другия аспект е свързан с контрола върху разходите. Когато сте част от економика, в която има такива високи цени за електричеството, то никой не иска да инвестира. Съответно, трябва да модернизираме, да обновим електрическата мрежа. Тук има няколко аспекта. Разходите за енергия са свързани с употребения обем, умножен по цената на киловатт час. Тоест, за да се намали, трябва да има намаляване и на обема, и на цената. На второ място, ако искаме да сме по-енергийно ефективни и успеем да го направим, можем да спестим 50% от електроенергията, която се генерира в момента. И тук отново има връзка с разходите. На трето място, в САЩ има конкуренция не само между доставчиците, но и между тези, които предлагат и тези, които търсят електроенергия. Целта на директивата е да създаде пазар, на който да са правилно установени и регулирани търсенето и предлагането, съответно, чрез конкуренцията да се окаже натиск и да се намали е, консумацията на електроенергия в Париж, Амстердам, е, е, Мадрид или така нататък. Когато говоря с колегите от Източна Европа, те ми казват, че техните държави са били част от комунистическия блок където електроенергията общо взето беше безплатна и имаше твърде много сгради, без каквато и да било изолация. Всъщност мнозинството от населението е живяло в такива сгради и живее. Все още. Така че трябва да се отчете разликата между източна и западна Европа. Ключовото тук е следното. Ще успеем ли да финансираме всички тези инициативи? Затова имаме нужда от а, повече дебати Има инструменти, но има нужда и от нови стимули и инициативи. Европейската инвестиционна банка, например. Тази сутрин комисар Хан предложи 20% от кохезионния фонд и средствата за регионите да се заделят за енергийна ефективност. 6% ще се поема от регионите на Европа. Това е мащабна инициатива, която може да ни помогне за постигане на целта. Чрез член 6 създаваме нов бизнес модел за компаниите в Европа. Създаваме условия бизнеса да инвестира предварително и после да получи възвръщаемост. И накрая в съвета последната година позицията беше следната. Нека да не се определят конкретни цели. Ние през декември в доклада Бензел казахме, че искаме конкретни задължителни цели. Сега комисията предлага задължителни цели. В съвета правителствата казват, ние не искаме задължителни мерки. Не искат нито мерки, нито цели с задължителен характер. Така няма да стигнем до никъде. Затова мисля, че трябва да започнем да говорим за един подход на две нива. Задължителни цели, задължителни мерки. Проведох интересни срещи с представители на няколко правителства през последните дни. Те ме информираха, че ако мерките са твърде стрикни и твърде много се намесваме в националните политики в тази област, те могат да се върнат на масата за преговори, когато става въпрос за задължителните цели. Така че трябва да видим какво ще стане в хода на преговорите, да видим какви лостове имаме и да видим как ще стигнем до положителен резултат. Благодаря. Да видим колко хора искат думата. Нека да започнем с докладчиците в сянка. Господин Пипер. Ich werde gleich inhaltlich was sagen. Ich möchte aber gerne Бих искал да кажа няколко думи по съдържанието, но преди това ще помоля докладчика да, ми, да сподели какви са заключенията от този анализ, защото анализа е добър. Но какви са заключенията? Ние ще разгледаме вашия доклад преди Втори, Всъщност е, измененията са до 27. Така ли беше? Ако колегите са съгласни, аз просто искам да, да разбера дали добре съм разбрал. Да, точно така е. Това беше неговото предложение. Председателя каза, това не е най-важното за днес. Става въпрос за предложение. Аз все пак искам да се върна на това предложение, защото ще трябва този въпрос да се разгледа много по-задълбочено. Господин Томас, вие сте много творчески настроен. и винаги се отнасяте е, много приятелски между колегите. Но по енергийната ефективно вие сте работили е, много усилено с добър резултат. Но съм малко чуден защото представихте някои части от доклада си, а всъщност тези части не ги откриваме в доклада. Вярно ли е, че става въпрос за от доклад? И съответно правната служба все още не е разгледала този текст. Вярно ли е, че Преводът е, съответно не може за сега да бъде започнат. И в такъв случай как можем ние да разглеждаме този доклад на 20 октомври с, с срок от 7 дни за внасяне на изменението? Това ми се струва напълно безотговорно. В момента Действително, хора, които се интересуват от тази тема, сигурно работят по нея. Но, все пак, всички тези теми, е, електроцентралите, е, контрола и така нататък, всичко това се работи от наши колеги, вероятно, които се интересуват отблизо. Но аз не искам да попадна в ръцете на някои лобисти, които искат да се възползват за да си осигурят бизнеса. За това искам да ви призова и да да се е, обърнем към различни е, асоциации, към всички заинтересовани страни, например търговските палати, не само индустриалците, си, защото тези хора са готови са. Ние на тях не можем да им кажем, имаме някакъв доклад, но той не е още готов. И не можем да им кажем, че ние за 7 дни ще несем изменения. Просто какво ще отговорим на всички тези заинтересовани страни? Това е безотговорно, защото става въпрос за сериозни залози. Нещата просто не могат да е, сработят по този начин. Това е неприемливо. Това, което искаме да постигнем в енергийната ефективност, това не е непременно економия на енергия. Трябва заедно да подходим малко по-творчески и да говорим за енергийна производителност. Може дори да поработим за една директива по такава тема. Мисля, че е, се намираме съвсем в началото на разработването тази тема. И ми се струва, че с такива срокове просто не можем да се справим. Благодаря. Клод Тюрмес поиска думата, за да реагира. Äh, с нощи всички членове на тази комисия се събраха Юрист-лингвистите провериха доклада и те ви предадоха техния анализ. Да, става въпрос за снощи. Така се правят нещата. Юрист-лингвистите са гледали текста. И между вас си ще се разберете. Така или иначе, аз нямам все още официална версия на доклада. Това може би е грешка, но във всеки случай не разполагам с такава. Не знам дали е предоставена с нощи или днеска, но не е чак толкова важно. Имам други желащи да се изкажат. Господин Райхард, не е първо госпожа Дюрер. Като докладчик в сянка, нали така? Е госпожа Риера Мадорел, благодаря, господин председател. Извинявам се а, за това, че госпожа Томсен отсъства. Тя е докладчик в сянка, но не можа да присъства днес. Тук а, нека да представя нейната позиция съвсем накратко. Ще добавя няколко коментара от моя страна. Искам да поздравя докладчика господин Тюрмес. Нашата група смята, че когато става въпрос за енергийна ефективност, трябва да изпратим и ясно и непогрешимо послание до съвета и това трябва да стане максимално бързо. Визията ни за енергийна ефективност в Европа трябва да е ясна и да действаме смело. Трябва да има задължителни цели, да има обща методология за това как ще се изчисляват средствата и цифрите. Въобще трябва да използваме максимално потенциала на енергийната ефективност. Всеки сектор, който е засегнат, трябва да разбере колко наболява е проблема и каква спешност има тук. енергийната ефективност не е нещо, което се избира. Трябва да се премине към енергийна ефективност днес или в бъдеще. Говорим за обстановка, за среда, в която ресурсите стават все по-скъпи. Затова това решение трябва да се вземе максимално бързо и да се приеме директивата също максимално бързо. Цените на петрола растат. Онези, които са по-енергийно ефективни, в крайна сметка ще успеят да се справят по-добре. Като економическо развитие, Европейския съюз обръща голямо внимание на растежа в краткосрочен и дългосрочен план. Моята група, господин председателю, би искала различните етапи на обсъждане на доклада да бъдат максимално кратки. 27 октомври нямаме проблем, но може и да работим още по-бързо. Вече ви казах защо. Аз лично смятам, че ще е безотговорно да се протакат нещата. Сектора ще ни благодари, ако не протакаме, защото той иска правна сигурност. И то максимално бързо. Сигурна съм, че господин Тюрмес като докладчик в сянка, е, като докладчик и докладчиците в сянка са е, готови да представят една реална рамка за действие и крайни срокове. По отношение на сигурността, между другото, тук е, има такива елементи, тъй като по този начин ще станем по-малко зависими от трети страни, няма да зависим толкова от колебанията на цените, е, няма да зависим от е, доставки в такава голяма степен. И накрая по отношение на екологичния ни отпечатък и въздействие, всички знаем, че търсим начини за справяне с проблема. Този текст може да ни помогне за целта. В заключение, госпожа Томсън казва, че е готова да работи с докладчика по постигането на една амбициозна директива, която да бъде приета максимално бързо. Благодаря. Един бърз коментар по отношение на сроковете. Плана беше да можем да обсъдим доклада днес, но изглежда той не е преведен на всички езици. Въпреки това аз включих тази точка, за да може да поговорим преди да се появи текста и е, да действаме е, по-бързо. Първият дебат ще е на 20 октомври, съответно, по текста, защото вероятно тогава ще се появи превода. След това ще говорим за крайни срокове. Моля всички групи да се погрижат, всички колеги да могат да изиграят своята роля по тази толкова важна тема. Преди няколко години имаше доклад относно третия пакет за либерализация, който мина през пленарна зала толкова бързо, е, че е, това е, хич не ми се понрави, поне на мен. Аз бях обикновен депутат тогава. Затова, моля ви, онези, които носят отговорността, всички колеги е, трябва да получат възможност да дадат своя принос, да прочетат доклада. Затова аз казвам сега ясно и откровено, че ще се погрижа всички колеги да имат едни и същи права и задължения. Това, което ме притеснява тук е, че по първия краен срок въобще не бях уведомен. Господин Тюрмес просто ми каза какъв е прай, първия краен срок и толкова. Не участвах в работните семинари въобще. Просто искам да ви приканя внимателно да мислите какво правите, когато определяте крайни дати и срокове. Днес нямаме текста, на 20 ще го обсъдим, когато имаме текста и след това ще говорим за крайен срок. Много хора искат думата. Фиона Хол. Благодаря. Нека в началото да се върна малко към отправната точка по отношение на енергийната ефективност. Имаше една декларация през 2007 целите 20-20-20, тук има връзка с постигането на тези цели. Нека да не забравяме тези цели, когато определяме как ще спестяваме от електроенергия. Защото в крайна сметка имаме нужда от конкретни спестявания, ако искаме да гарантираме енергийната ефективност и всички тези е, намалявания на потреблението и така нататък до 2020 година. Всичко това в крайна сметка е свързано с измененията в климата. Но тъй като живеем и в е, ситуация на криза, трябва да има е, цялостно намаляване на средствата, които харчим. Трябва да обмислим как да се използва енергията ефективно, за да може и бизнеса да спестява. Редица мерки бяха очертани, комисията ги предлага. Както вече се каза, държавите членки постоянно си сменят позицията относно това какво очакват от комисията. В моите разговори останах с впечатлението, че когато има предложени мерки от комисията, които не отговарят а, идеално на това, което си представят държавите членки, то тогава държавите членки казват, че е по-добре да има национални цели и съответно да има по-голяма гъвкавост. Аз подкрепям този двустранен, двуетапен подход, защото така ще имаме гъвкавостта да отговорим на притесненията на онези страни, които са приели вече много мерки по отношение на енергийната ефективност, но не ги следва толкова подробно, както комисията предлага. Два конкретни коментара. На първо място сградите и споменаването в член 6, че трябва да има реновиране на 3% от обществените сгради всяка година. Имаме проблем по отношение на съществуващия сграден фонд. Имаше директиви в тази връзка. Не успяхме да се справим с проблема. 25% от сградите в момента са такива, които имат нужда от а, реновация през 2050 година, ако не действаме както трябва, проблема ще си е на лице. Много е важно не да казваме на държавите членки какво да правят, но да им кажем да създадат свои пътни карти а, до 2050 година, за това какво ще се прави по отношение на сградите. Затова тези 3% са добре дошли. Освен това, общественият сектор трябва да направи нещо, за да подобри капацитета на пазара и за да може и малките и средни предприятия да направят нещо в тази връзка. Може би в момента звучи твърде назидателно и прескриптивно, но ако започнем от публичния сектор, това е една добра идея, аз я подкрепям. Така трябва да се действа. По отношение на спестяването на енергийни ресурси, някои държави членки вече имат конкретни цели. 1,5% и половина на година. Мисля си, че трябва да се получим от тези, които вече въвеждат някакви практики. Нека да се научим какво да правим, да се получим от най-добрите практики. Естествено, може да има нужда от гъвкавост по отношение на формулирането на конкретните цели, но основният принцип тук трябва да е, че трябва да спазим обещанията от 2007 година и директивата да бъде приложена на практика. И накрая, по отношение на календара, не съм сигурна какви са разликите между мен и господин Пипер. Всъщност, у нези хора, лобисти, представители на бизнес Европа, различни неправителствени организации и така нататък, всички тези хора вече ме посетиха, така или иначе, както посетиха и господин Пипер. Нещата не са непознати за мен. 27 октомври съответно ме удовлетворява като краен срок за внасяне на изменения. Вече работим по тази тема и ще имаме достатъчно време да си свършим работата както трябва. Колегин Форд. Благодаря. Um, Вики Форд. Благодаря. Когато предложих да съм докладчик в Сянка, сметнах, че ще създавам най-малко проблеми. Ефективност, пари за бизнеса, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на сметките на хората, въобще все хубави неща, нищо не може да се обърка, само че потенциално могат да се създадат много конфликти между държавите членки, между парламента, потенциално мерките може да са много скъпи и така нататък. Аз не, искаме, не искам така да се действа. Енергийната ефективност трябва да е най-лесният начин да се помогне на бизнеса да спестява и да създаде отново растеж. По отношение на срока, аз лично мога да представя своите изменения до 27 няколко месеца работя вече по това досе, както каза Фиона. Текста е на английски, това е моят роден език, но ако искаме тук да участват всички депутати от всички страни и ако искаме текста да е максимално непротиворечив, то трябва да дадем възможност на колегите да разгледат измененията. Няма как да наценим важността на този текст за създаването на економически растеж, ако естествено напишем текст така както трябва. Затова бих искала да приканя председателя, ако може да направим необходимите усилия да работим по-бързо в сътрудничество с съвета, преди да започнат всичките официални тристранни диалози и така нататък. Мисля си, че можем да спестим време. Бих искала да ви приканя да се погрижите да не зацикляме в разговорите между нашата комисия и комисията по околна среда, например, Някои хора казаха, че тристранният диалог вероятно няма да започне преди май или юни. Това е твърде много време. Нека да погледнем целия график на работа. Ако тези, които представляваме, видят ползите от а, този текст, то нека първо да поговорим за енергийната ефективност, за финансовата изгода от подобни мерки. Някои страни вече са поели по този път, въвели са известни мерки. Ако ще искаме от потребителите да плащат за подобрение на сградите, например, те трябва да осъзнаят, че това в крайна сметка ще е от полза за техния джоб. Така че трябва да се придаде някаква такава насоченост на текста. По отношение на финансовите секции не можах да разбера съвсем какво цели докладчика. Ако дадем на държавите членки възможност цял списък от начини по които да инвестират за постигане на, на, на енергийна ефективност, това ще е добре, вместо да им нареждаме какво да правят по-проблемните членове сега. Член четвърти, обществените организации и обществените сгради. Аз съм работила като докладчик в Сянка по приблизителна тема и знам, че има много различни нива на национално управление, има различни организации, които се помещават в обществени сгради и ще е много трудно да се направи нещо подобно. Всяко ниво на местно управление иска да спести от енергийни разходи, така че има смисъл да се направи нещо подобно, но ако вие сте някакъв обществен орган чието сгради 99% вече са според изискванията и ви остава 1%, то подобни мерки просто нямат логика. Трябва да се изберат най-добрите мерки, най-рентабилните мерки за всяка една държава членка и за Европа като цяло. Член 6. Дори страни, които имат задължителни схеми, не задължително изпълняват този 1% и половина като, като, като цел. Трябва да има и други мерки, така че тук отново ме притеснява този задължителен характер 1% и половина на година. Понякога, за да се задвижат тези схеми, има нужда от обучение на персонала, създаване на работни места дори. Затова е добре да дадем възможност на страните да имат малко повече време за действие и отново трябва да се отчете най-економически изгодния метод. Член 7, нека да не навлизаме в твърде големи подробности, да не създаваме твърде голяма бюрокрация. интелигентните мрежи. Всички казват, че интелигентните електромери, например, вече не са толкова полезни за намаляване на разходите. Така че трябва да се отиде на един друг етап. Интелигентни електроуреди е, и след това да се отиде и на интелигентно етикетиране. Член 10. Генерирането на електроенергия. Знаете, много, много е важно, разбира се, да се насърчава когенерацията, обаче за предприятията е по-важно от економическа гледна точка първо да произведат електричеството, защото то лесно може да бъде пласирано в сравнение с топлоенергията. И начинът по който е разписан 10 член поражда известна тревога, тъй като е прекалено тотална формулировката. Да, разбира се, трябва да насърчаваме когенерацията, но там, където тя е възможна, където има възможност да се спестят пари, да се повиши екологосъобразността. Например, при, при когенерацията чрез нея би могла да се оправдае и ядрената енергетика. Това не винаги е основано. Така че трябва, трябва да се направи тази оговорка. И сега, ако аз водех преговорите, бих се стремяла към консенсус между парламента и държавите членки, а не непременно към конфронтация. Понеже за да стигнем до края на пътя се нуждаем от единомислие. И е, в край на краща ние, ние сме представители на, на гражданите, каквито са и държавите членки. Така, чухме всички докладчици в сянка. Бих искал следващите си изказвания да бъдете по-кратки, за да се изкажат всички. Шуа Хюбнер. Госпожи и господа, както и по предишния документ, И тук става въпрос за енергийната ефективност, за изменение и допълнение на някои директиви. Инак при сега действащите мерки едва ли ще повишим енергийната ефективност с 20% до 2020 година. Почти сигурно, че няма да, да постигнем тези цели. Все пак аз бих желал да обърна вниманието ви на едно – всички казват, че трябва да се влагат повече средства, че самите производители, е, промишлените потребители трябва да поемат част от разходите, местното самоуправление да поеме част от разходите, като веде, например, енергоефективно улично осветление, рециклиране на топлинна енергия битовите потребители също трябва да, да направят своето. Така. Какви биха били ползите? Има различни ползи. Социални, за промишлеността, економически. Нека да променим ист източниците на електроенергия. Може да използваме малко повече биомаса. Можем да рециклираме селско-стопански отпадъци. Нека да разгледаме ползите по отношение на спестяванията от домакинствата, можем да кажем на хората, че ще плащат по-малко за електроенергия, когато се изолират сградите. Аз лично смятам, че в този доклад липсва образователния елемент. Ако образоваме обществото, ще реализираме и социална полза. Хората ще знаят, че ако някъде пестим, другаде печелим. И нещата се свеждат не на последно място до енергоефективния промишлен дизайн. Нашите конструктори, проектанти, дизайнери и художници би трябвало да осъзнаят е, екологичните проблеми. Господин Рансдорф, няколко кратки бележки е, по е, това обемно предложение. Възниква е, въпроса за металургията. И трябва да кажем, че економиите на енергия не са тъждествени на енергийната ефективност. А това в доклада не се прокарва като разлика. Защото е, простите економии на електроенергия могат е, е, да постигнат диаметрално противоположни на очакваните резултати. Сега, показателите. 0,5% намаляване, задължителна когенерация от техническа гледна точка, това едва ли е постижим. За много държави членки проблемът ще бъде голям да се съобразят с тези показатели. На трето място – Цялата рамка противоречи на пазарната економика. Това е не е пазарна економика, а, а по-скоро а, една военно-купонна система. И понеже аз съм член на, на Комисия за развитие на промишлеността, обаче искам да ви попитам да не сме станали планов комитет случайно. Господин Франко, е, благодаря, господин е, председател. Извинявайте, че малко вече се изказах по тази директива, но сега ще се опитам да бъда по-кратък. Смятам, че текстът е добра основа за дискусия. Необходимо ни е повече време, обаче за да го дообогатим, да, да го прецизираме. Е, чухме е, тук казаното от докладчицата в сянка. Важното е не да се предписва, да се убеждава, е, да не се конфронтираме с тези държави членки, които са против. Лично аз бих обърнал внимание също на 10 член за когенерацията, както казах, прекалено прецизно е разписан. И аз бих препоръчал повече гъвкавост, така че да се даде възможност на държавите членки от целия букет енергоисточници да изберат от това, което най-вече им подхожда, съгласно 14 ти член от договора, нали, да не им се налага когенерацията. В третата алинея от същия 10 член директивата предвижда новите е, инсталации за топло е, енергия които са над 20 мегавата, да произвеждат същевременно и електричество. На каква основа обаче се поставя това прагово равнище? Е, необходими са точни економически и технически показатели. Говори се също така с високоефективни инсталации. Трябва, обаче какво да правим с малките? Малките производители, които не са непременно е, е високо ефективни, но пък от друга страна участват в е, целия енергиен баланс. Също така е важно да се развива когенерацията, но да се посочи а, и а, дървесните отпадъци да се посочат като потенциален енергоисточник, което не е посочено въпросния 10 член. Yes, thank you, President. Uh, um, господин Квадрас, е, ние приветстваме, господин председател, това дългоочаквано предложение от е, комисията. Крайно време е Европейският съюз да започне по един интелигентен и конкурентоспособен начин да инвестира в енергийната ефективност. Най-накрая, енергийната ефективност е все още нашият е, единствен, може да се каже, е най-голям автохтонен енергоисточник. Разбира се, е, интелигентно и конкурентоспособно, какво значи това, е въпрос, на който нашата комисия ще трябва да отговори. Няколко момента, които пораждат у мен известна загриженост. Имам съмнения най-напред относно начина по който комисията предлага да се измерва постигнатата енергийна ефективност. Тоест, чрез абсолютния обем първично потребление. А ако желаем нашия стопански сектор да, да играе своята очаквана економическа роля, то според мен пределите, таваните не са начинът да го постигнем. Един по-смислен параметр, според мен, е енер... енергоемкостта. Е, тоест, енергийно потребление на единица брутен вътрешен продукт в економиката. Това е смисления показател. Това е начина по който новите економики, между другото, твърде успешно измерват своята енергийна ефективност втори момент е, задълженията по шести член е, за енергийните компании. Честно казано, аз е, мисля, че да принуждаваме тези компании да намалят пласмента си едва ли би било смислено решение. По-скоро някаква подоходна схема или аналогично на нея облагане е, в зависимост от реализираните економии. Е, инак ще трябва да въведем някакъв механизъм за възстановяване на разходите. И накрая е, четвърти и пети член задължения на държавните органи по отношение на жилищния, на сградния фонд. Тази идея държавните институции да, се, да станат двигател на зараждането на един нов пазар в енергийните услуги е добра идея и би трябвало да я приветстваме. Притесняваме обаче това, че в краткосрочен план поне нашите държавни органи на различните степени на управление са принудени да съкръщават и то в значителна степен разходите. И трябва да помислим доколко те биха могли да влагат средства в повишаване на енергийната ефективност при днешната криза. И съвсем накрая предложенията, свързани с когенерацията. Аз винаги яростно съм защищавал когенерацията. Пред мен тук е колегата Норбър Гланте, който може да ми е свидетел, понеже двамата заедно – много активно работехме по първата директива за когенераторите. Убеден съм, че все още не е опозотворен до край потенциала на тази технология и, както казах, аз съм ентусиазиран привърженик на когенерацията, но трябва да бъдем е, внимателни. Търсенето на топлоенергия не може да бъде единственият фактор е, при вземане на инвестиционното решение. Има много други фактори. Е, пренос на горивото, е, разрешителен режим, връзка с електроенергийната мрежа. Така че единствено търсенето на топлоенергия не може да бъде решаващ критерий. И подходът трябва да бъде по-комплексен, И да, е, да се изисква, да се предпочита изграждането на когенератор, но само тогава, когато всички фактори са на лице. Тъй като търсенето на топлоенергия е условие необходимо, но не и достатъчно. Така, и няколко думи по графика. Да ви кажа, толкова важна, толкова амбициозна е, директива, която е, влече след себе си огромни последици за нашата економика, би следвало да се е, проучи, да се работи от нашата комисия при достатъчно а, е, време. Така че нека не прибързваме, нека всички колеги имат достатъчно време да се включат в работата. Благодаря. Благодаря. Госпожа Форд по процедурен въпрос. Благодаря. Колеги, много ценни изказвания се чуха тук. Добре ли би било обаче, господин председател, от момента в който е на лице преводът, членовете да имат не по-малко от две седмици за внасене на изменения и допълнения. Доколкото разбирам, на 19 октомври е, се очаква да има преводи на всички езици. На вас е, оставам да прецените дали една зелена парламентарна седмица следва да се смята за работна парламентарна седмица или присъствена поне, но, но аз е, предлагам от датата на, на, на която са на разположение езиковите версии две седмици. Госпожа Меркис. Благодаря. Благодаря на всички колеги за приноса им към този чудесен дебат. Само няколко коментара. Аз съм от страна, в която има все повече евроскептични настроения. Въпреки това обаче, макар че това, което казвам е вярно и притеснително, Та въпреки това трябва да кажем, че ние подкрепяме целите на докладчика. Освен това обаче не трябва да оказваме какво трябва да се направи, за да се постигне енергийна ефективност и трябва да дадем възможност за диференциация между държавите членки. Например, когенерацията в моята страна и в някои други вече се използва и трябва да има пространство за маневриране за всяка една държава членка. На второ място, винаги се говори много за колективно генериране на електроенергия и колективна енергийна ефективност. Обърнете внимание на микронивото, на най-низкото ниво – Спестяванията от електроенергия не винаги се правят колективно. Трябва да погледнем най-малката брънка. Няма достатъчно политики насочени където трябва в тази връзка. И накрая на най-малък е, етап, на, най- на, най- на, най- низко ниво трябва да се действа. И е, на трето място, аз съм от е, държава членка, в която повечето хора наемат жилище, а не го притежават. Освен това, сградите са много стари. Поради не винаги е благоприятното финансово положение на хората, които наемат жилища, трябва да кажа, че трябва да се постави фокус и върху микрогенерацията. Имам предвид, че хората, които наемат дом, трябва да могат да създават и те електроенергия. И накрая искам да подкрепя предложението на колегата Форд – Крайният срок трябва да е 3 ноември. Изказването, сега което го направих, е от името на социалистите и демократите. Госпожа Улфсколг. Благодаря, господин председател. Аз лично смятам, че енергийната ефективност и тази директива ще се окажат едни от най-важните политически решения за климата, които ще взимаме на ниво Европейски съюз. Защото става въпрос за политики, които ще доведат до конкретни резултати. Както казаха някои други колеги вече, това е текст, който ще ангажира гражданите. Всеки всеки месец, когато гражданите си получават сметката за ток, те получават мотив сами да постигнат нещо в своето ежедневие. Ние можем да вземем решение тук в рамките на Европейския съюз, не само в рамките на парламента, което ще помогне и ако това стане, ще е много добре една цифра, която използваме в последните години. Една, един процент намаление на потреблението отговаря на 20 милиарда евро. Днес може би има нови, други цифри, но е достатъчно да се спомене, че енергийната ефективност е важна, защото става въпрос не само за големи суми пари, не само за пари в портфелите на гражданите, но и за измененията в климата, за смягчаването на въздействието на тези изменения в климата. Съответно, поради всичко това би трябвало да действаме както трябва и да си свършим работа. Сега стигам до предложението за текст. Мисля, че ще е жалко, ако по един толкова важен въпрос започнем един още по сериозен конфликт с съвета. Трябва да имаме ясни, амбициозни, задължителни цели по отношение на енергийната ефективност. Но, когато отидем вече към твърде големи подробности, ще рискуваме осъществимостта на проекта. Шведския и финския парламент, доколкото знам, са приели решение с голямо мнозинство да се противопоставят на голямата част от текста на тази директива. Чуя се дали комисията има някакъв коментар по този въпрос. Аз лично бих предложила, с оглед и на казаното от колегите, да се придържаме към задължителните цели, но за сметка на това да не навлизаме в подробности. Например, задължително реновиране на е, обществени сгради, 3% е, и така нататък. Това не трябва да се решава тук. Има и други предложения, които не са особено добри. Мисля, че трябва да гледаме положително и да развием идеята за квотите схемите за енергийна ефективност, задължителните схеми. Това само по себе си е нещо добро. Едно а, изслушване имаше преди няколко дни по отношение на енергийната ефективност. Там експертите в унисон заявиха, че има много ползи и печалби, които могат а, да се постигнат а, чрез тези задължителни схеми. Освен това, ще се създадат и много нови зелени работни места. Аз мисля, че по този начин директивата за енергийната ефективност ще стане още по-добра, още по-положителна по своя характер. Говоря, ако изберем този тип задължителни елементи, но Нека да не навлизаме в подробности, както вече казах. Искам да благодаря на Клод Тюрмес за това, че положи толкова усилия, за това, че прояви откритост към всички нас, останалите, които искаме да участваме и които не сме докладчици в сянка. Моето желание, както и на много от членовете на групата на социалистите и демократите е Европейския съюз да стане световен лидер в областта на енергийната ефективност, тъй като това е добро за гражданите, добро е за индустрията и помага за справяне с измененията в климата. Въобще едно от най-важните законодателства. Благодаря за думата. Благодаря. Клод Тюрмес. В края на нашето заседание бих искал да излезем с предложение за срока за внасяне на измененията. В момента се предлага някакъв компромис, който не ми харесва. Аз бих предложил 3 ноември. Да решиме да е 3 ноември. Така, друго желание за изказване по регламента. Господин Пипър, още трима колеги искат да се изкажат по същество и няма да имат време. Аз разбрах компромисното предложение друго я, че когато получим превода, ще започне нов срок, който да бъде двуседмичен. Това е компромисното предложение. Председателя, Ясно е, че тълкуваме нещата по различен начин. Госпожа Форд предложи две седмици след предоставянето на превода. И тъй като никой не знае точно кога ще бъдат получени преводите, сега получаваме предложението на Клод. Може би това ще бъде най-вероятната дата. Господин Турмес, на 19 всички преводи би трябвало да бъдат налични. Ако добавим две седмици, стигаме до 3 или 4 ноември. Мисля, че трябва да спрем да си играем с тези срокове. Трябва да определим някаква дата, например 4 ноември. Председателя, тази игра с сроковете я започна ти ти определи всички дати, е, без е, да ги обсъдиш с когото и да било, във всеки случай не с мен. Всички семинари, всичко това беше планирано. Освен това установих, че е, петък преди една седмица доклада изобщо не беше наличен и дори доклада не можеше да се внесе в дневния ред, защото той не съществуваше. Така е по правилник. Въпреки това, ние днес провеждаме дебата. Въпреки това, оставих точката в дневния ред. Така че нека нещата бъдат ясни. А що се отнася до процедурата, по принцип, без да се нервирам непременно, всички колеги би трябвало да разполагат с доклада на техния е, език и тогава да се провежда дебат. Иначе си прав ако на 19 наистина преводите е, са предоставени, не, не съм сигурен, но ако е така, всеки вече ще разполага с доклада на майчиния си език и ще можем наистина подробно да обсъдим съдържанието му. И тогава вече можем да решим дали да предвидим една, две, три седмици или колкото си искаме. Явно е, че тук има различни становища. То няма лошо някои казват, че им е нужда от повече време, други казват, трябва да бързаме. Подходите са различни и трябва да съвместим различните мнения. За това предлагаме компромис. Искаш още веднъж да се изкажеш по регламента. Така ли, кой иска още да припомни правилника? Госпожа Хол. Благодаря, господин председател. Аз ценя високо готовността на колегите да работят конструктивно по въпроса и вашите усилия да облегчите дискусията. Е, но предвид предложението, направено от колегата Вики Форд и от други, май говорим за едно и също нещо. Значи, около 19 е крайния срок за преводите, плюс две седмици, е, което е 3 е, ноември. И е, единството, което искаме, господин председател, е да го формулирате изрично, недвусмислено, защото, нали, всеки си има програма с дати и трябва пределно точно да запишем Едно и също нещо казваме. Просто да кажете, 3 ноември означава всъщност срок от превода две седмици. Госпожа Рубинска. Няма недоразумение. Аз изцяло подкрепям госпожа Хол и госпожа Форд в това им тълкуване, всъщност току-що дадено 3 ноември. Госпожа Коласка Бобийска. Да, много е лошо това обаче за доклада. Значи ние тук е, като че ли единствено за дати спорим. Понеже някакси е, не, не съумяваме да си следваме установената процедура. Предлагам онези, които не са се изказали, да могат да се изкажат е, по време на, на дебата. Но някой тук каза, че е имало зелена седмица. И значи трябва да решим дали ще работим тук по измененията или ще си бъдем по избирателните райони е, да общуваме със своите избиратели, което е важна част от нашата работа. Наистина не бих искала да прибързваме. Много е важен въпроса с всичките му финансови измерения. Е, та, така. Благодаря. Така, за да не ни отнеме още един час всичко това, е, бих искал да е, отговоря и аз на предложеното от госпожа Хол. Е, всички депутати имат е, еднакви права, е, но сякаш някои имат повече от други. Е, това, което става през последните дни, е, е наистина е, не ми харесва. И така, след като преводите бъдат готови, ще са необходими още две седмици. При условие, разбира се, че до 19 ти преводите излязат. Значи от 19 нататък две седмици. И така ще стигнем наистина до 3 ноември. Госпожа Холарска-Бобинска и госпожа Форд вече казаха, зелена седмица има тогава, Дали не бихме могли така да решим въпрос? Значи, 19 октомври плюс две седмици и ще включим понеделник. Значи понеделника да бъдете тук, за да може да е, имаме още два, два дена. И значи е, въпроса за зелената седмица вече ще, няма да има значение. Не, аз а, а, тук не искам да извивам ръката никому. Ако а, продължаваме а, така да отлагаме нещата, ще стигнем до май до година. Трябва да изберем 3 ноември. И толкова, ако някой има несъгласни с това, да гласуваме. Да, казва председател и аз щях да кажа, господин Пипер, господин Турмес, кой всъщност се мота три седмици? Защо изведнъж сме притиснати от времето? Вие именно, господин Турмес, отнехте тези три седмици, а сега искате да бързаме, лишавате ни от възможността да обсъдим нещата задълбочено. Председателят, бих искал да кажа също, че някъде 60-80 въпроса сме задали на комисията, на които все още нямаме отговор. И е, това просто да ви дам представа за обема работа, който ни предстои. А има и други е, становища. Е, та, повтарям, с риск нещата да, да тръгнат на зле. Значи, от 19, след като преводите са на лице, две допълнителни седмици и понеделника е, го включваме, за да избегнем проблема за зелената седмица, да не ми каже никой после, че не е могъл да бъде тук на трети или четвърти. Да, два допълнителни дена са това, но не е чак толкова зле. Има ли възражения срещу това? Понеделника Та, той е прословут понеделник е все пак 7, 7 ноември. До обед, ако това може да ви свърши работа. Клод. Съгласен съм с тези дати. Ако наистина успеем да гласуваме през януари месец най-късно. Просто тези игрички да престанат. Като сме казали 7 ноември, това означава също, че ще гласуваме не по-късно от януари. Мисля, този компромис трябва да се приеме. Е, сега не знам кога ще <coughs> спрем да играем дребни игрички, обаче аз мисля, че е, никого не може да обвиняваме в това. Е, ако всички погледнат сериозно на работата е, и така е, е, ще можем да използваме резултатите от работата още по време на следващото председателство. Значи, по време на датското председателство, естествено, едва ли някой може да бъде против това. пък, знаете, има доста въпроси, въпроси от съществен характер. Самото определение тук се поставя под съмнение, определението на енергийна ефективност. И така отново повтарям, съгласни ли сте 7 ноември е, о, на обед да бъде крайния срок за изменение и допълнение? Няма възражения и така. Още 2-3 минути имаме на разположение. Е, текста по КОП-17 е, с е, предаване на Комисията по околната среда. Няма възражения. Това е. Благодаря ви за участието. Извинявам се на колегите, които не можаха да вземат думата. Секретариатът, надявам се, добре сте отбелязали кой е наред да се изкаже и кои ще се изкажат първи още следващия път. Закривам заседанието.